Good morning, colleagues. Apologize for the delay, but we can finally start. Добър ден, колеги. Съжалявам, че закъсняхме малко, но вече можем да започнем нашата работа и преминаваме към точка 6 от дневния ред. Както знаете, това е точка посветена на делегираните актове и мерките за изпълнение. Смятам, че е необходимо да обменим мнение по мерките, които са предвидени от Комисията и Европейският орган по мониторинг. Днес ще разгледаме под, подготовката на директивата и регламента за Рефи 2. Разполагаме с 90 минути за разглеждане на тези две точки. Сега, колкото до Мифи 2, бих искал да пожелая на добре дошъл на Стефан Мейджер и Мария Тереза Фабрига с представители на комисията. И да, да пом, помоля председателят Мейджер да ни да направи един увод по най-важните проблеми, които в момента се обсъждат. Преподготовката на МИФИ 2, техническите стандарти. Наистина това е една много широко обхватна тема. Няма да можем да я обсъдиме в подробности днес, но ако можете да бъдете по а, така точки подробни и ясни. Господин председател менеджер, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, Роберто. Дами и господа, радвам се, че в качеството си на, на председател мога да ви представя подготовката по МИФИД и Както вече казахте, става дума за едно много комплексен въпрос. Разполагам с 10 е, минути. Ще се опитам да е, се впиша в тях. Първо, МИФИ 2 е най-важ, най-важното законодателен акт е, по вторично законодателство от 2011 година. Целта е да имаме колкото се може по-широка консултация с всички заинтересовани страни. Също така, обикновено редовно уведомяваме и парламента за развитието на нещата. Майко, микроструктурите, дере, прозрачността. Както знаете, МИФЕД 2 внася нова прозрачна рамка за transparency thresholds because of two reasons. И това поради две причини. Става дума за пазари, които не са прозрачни и съответната информация и данни, с които разполагаме, не са достатъчно надежни за да можем да вадим заключение. Най- най-важното е, разбира се, обаче да има прозрачност, свързана с об- облигациите. Броя на а, облигациите, които наистина са прозрачни, е твърде малък, не повече от 10%. Ние е, съзнаваме ограниченията, с които се сблъскваме, както при покупката, така и при продажбата и затова смятаме, че са необходими е, нови подходи. Е, деривативи за продукти. Най-важното е. Ето, ние, ние, ние имаме един много екстенсивен е, режим, може би дори повече от Съединените щати, затова ние трябва да създадеме методология, която също така да има им е, гъвкавостта, за... но тук не става дума само за инструменти, които ще бъдат подчинени на нови регламенти трябва да видим кои от тях биха могли да бъдат авторизирани в рамките на МИФИД 2. Така, така че е много важно да се фиксират праговете, както и подходите. Принципа на справедливост и равнопоставеност е от огромно значение, като се включат онези фирми, които включват хеджинга, така че след това ще преразгледаме праговете след консултация с сега микроструктурата на пазарите. Тук имаме две, две предложения. А, облигациите на пазара и след анализ на взаимодействието между ефективността на пазарите. Имаме три основни принципа. Първо, конкурентоспособността между предприятията не трябва да почива на размера. Второ, и цените и ликвидността трябва да бъдат взети предвид. Ние сме убедени, че тези принципи са основни и нашето предложение ще почива на по-нататъчното им разглеждане. Важно е да се подчертае че трябва да създадеме нов, нов механизъм, нов режим, който да бъде задължителен за всички е, предприятия. Това ще доведе до нови задължения за фирмите и всички осъзнават това. Нашето пред, пред, предложение е да имаме насърчителни мерки, а не обвързващи, като обаче създадеме нормални условия за функциониране на пазарите. Както вече подчертах, Съюза прие принципа за максим, максимално хармонизиране в, под ръководството на националните надзорни органи. Но също, също времено регулаторите трябва да бъдат много внимателни и да, да следат действията в първите месеци, за да се предприемат необходимите корективни мерки, когато това е необходимо. За това ще е необходимо, че в първите години след влизането в сила на месец 2 да има задълбочен диалог между различните е, институции с цел предприемане приемането на необходимите мерки и въвеждането на необходимата гъвкост. Правилото ще влезе в сила през 2016 година и една година ще бъде необходима за техническите техническото му оборудване, въвеждането на нови информационни технологии и структури, които ще му позволят да функционира. Сега, защитата на инвеститорите. МИФИ 2 предоставя рамка, която ще позволява на фирмите и е, операторите да работят е, за своите клиенти и се предоставят нови правомощия на националните надзорни органи. Предлагаме на комисията да приеме няколко мерки за допълнителна защита на инвеститорите в целия Европейски съюз. Тези мерки всъщност отговарят на проблеми, с които се сблъсквахме през, по време на кризата не, недостатъчна защита на интересите на инвеститорите, на клиентите и недостатъчна прозрачност при предоставяне на услугите. Някои от мерките са свързани с управленческите аспекти, административни аспекти, но всички тези мерки имат за цел създаването на едни по-завършени и по-ясни продукти, както и по-добро разрешаване на, на споровете и по-добра рамка за, за изпълнение, за защита на активите на инвеститорите и разрешаване на споровете и отговор на техните жалби. Целта е всичко, е, всички е, тези мерки да бъдат за резултат от е, широк диалог с всички заинтересовани страни в присъствие с участие на всички. Освен техническите норми и стандарти, работиме и по насоки, които ще бъдат включени в МИФИД 2, особено по комплексните продукти, кросселинга и управленческите органи. И сега няколко е, коментари, които смятам, че са много важни за защитата на инвеститорите, бих искал да кажа, че МИФИ 2 е много важен законодателен акт за защита на потребителите, но не е единствен за тяхната защита и за защита на продукта, който те купуват. Трябва да има хармонизиране на различните актове. Благодаря ви и очаквам вашите въпроси по тази тема. Thank you very much. Благодаря ви. Сега бих искала да приветствам с добре дошли представителите на Европейската комисия. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. След обясненията, които получихме от ЕСМА, бих искала да подчертая следното. Ние в Европейската комисия сега работим за развиването на делегираните актове на базата на техническите становища, изготвени от ЕСМА през декември миналата година. Има някои ключови области, върху които сме съсредоточили работата си, заедно с националните експерти от държавите членки, които заседават в съответната работна група. Работим заедно и с докладчика, на който бихме искали да благодарим. Тези ключови области са свързани с някои важни дефиниции. Дефиницията на системен интернализатор, деривати на стоки чуждестранни договори, без значение дали са спот договори или деривати. По отношение на дефиницията на понятието предоставяне на данни на търговска основа, ще трябва да работим по него, след което ще се насочим към изискванията за малките и средни предприятия. И последната, но не най-маловажна област е свързана с с а, това, което упомена господин Мейер, така наречения индюсмент. Други дефиниции също трябва да бъдат разработени, като например засилването на качеството. Трябва да се внесе и повече яснота по отношение на научната и развойна дейност в областта на инвестициите и по-специално да се реши кога тази научна и развойна дейност няма да представлява някаква пречка. В това отношение бих искала да кажа, че все още работим Нямаме окончателна позиция по темата. Затова и вашето становище е изключително важно за нас, за да може да вземем предвид вашите коментари. За нас от изключително важно значение е делегираните актове, когато видим проекта становището на ЕСМА, за отговарят на условията на ниво първо. Именно това беше идеята в директивата. Искаме условията да бъдат изпълнени. Техническите стандарти и правните текстове ще трябва да внесат допълнителна яснота и съответната правна сигурност за участи... участниците на пазара и за регулаторите. По този начин те ще могат да засилят допълнително законодателството. По отношение на по-широките цели на политиката, сред тях се включва насърчаването на заетостта и създаването на нови работни места. Това може да стане чрез мерките по ниво второ смятаме, че пазарите трябва да бъдат по-ефективни и по-устойчиви, трябва да се върне доверието на инвеститорите. По този начин бихме могли да допринесем за растежа и за създаването на нови работни места в Европа. Ето защо целта за нас е следната. Делегираните актове трябва да бъдат публикувани в официалния вестник в началото на следващата година – и да предоставят на участниците на пазара и на регулаторите известна помощ, за да може те да бъдат готови за разрешителните, които ще се изискват. Мифит 2 разшири обхвата на прилагане на първоначалния законодателен акт. Работим наистина упорито, за да можем да изпълним поетите ангажименти. Бих искала да посоча, че по отношение на регулаторните и технически стандарти, съгласно законодателството, ЕСМА трябва да ги предостави до юли месец. Това ще ни даде възможност да публикуваме в официален вестник в началото на 2016 година всички технически и регулаторни стандарти. Затова с нетърпение очаквам дискусията днес тук в парламентарната ви комисия, но допълнително ще продължим и двустранните ни разговори. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Сега нека да чуем най-напред достав... докладчика Маркос. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Бих искал най-напред да благодаря на всеки един от вас – най-напред бих искал да благодаря по-дено на всички докладчици в Сянка и на целия екип, който се включи в преговорите. Да благодаря и на Европейската комисия. Много често, въпреки процедурата по преразглеждане, ние се виждаме в двустранни разговори, за да можем да избегнем това, което всички ние желаем да избегнем, а именно е, липсата на единомислие по отношение на директивата. Затова бих искала още веднъж да ви благодаря. Темата наистина е изключително сложна и не можем да навлезем в подробности днес. Бих искал да напомня, че вече се опитваме опитахме да затегнем стандартите по отношение на делегираните актове на ниво първо. Съвсем не беше лесно този проблем да се реши на законодателно равнище. Оказва се, че той не може да бъде решен и на второ ниво. може би трябва да се предприемат съответните административни мерки, за да може да се постигне целта зададена от законодателя. Както казах, темата е изключително сложна и Европейският парламент като със законодател има правомощия, които не трябва да бъдат потъпквани. Важно е да имаме един гъвкав механизъм, и от това, което чух от господин Майор, не може да искаме да решим проблема с един общ регламент. Не може всички тези разпоредби да бъдат разписани в посока, която отхвърляме всички ние. Затова смятам, че съвета който е другия със законодателен орган, е на нашето мнение, или поне се надявам, че е така. И искрено се надявам, че скоро ще можем да постигнем до съгласие. Сега по-конкретно. Защитата на потребителите е от съществено значение за нас – Не сме взимали решение за пълна забрана на доставките. Това решение е в правомощията на държавите членки. Националните законодателства са много различни в това отношение. Не можеше просто така да се сложи край на доставките. На следващо място трябва да се подобри качеството на доставените услуги. Това решение от политическо естество и за това се е, надяваме, че Европейската комисия и ЕСМА ще вземат заедно това решение. Необходимо е да се разгледа всеки един отделен случай – което от своя страна означава страшно много работа с документите, които са на лице. Компетентните парламентарни комисии също ще трябва да вземат участие Те ще трябва да изготвят конкретни препоръки. Никой не би искал да приеме да се оттегли възможността Европейския парламент да даде своя глас. С МИФИТ 2 всичко става много по-ясно и прозрачно. Осигурява се достъп до пазарите на малките и средни предприятия. Това се вписва и в целите на Съюза на капиталовите пазари – И аз с нетърпение очаквам да чуя становището на комисията в това отношение. Колкото до нетарифните бариери, мисля, че имаме известно свобода на действие. Е, може да пострада растежа на пазарите, върху които действат малките и средни предприятия. По отношение на ценните книжа и инвестициите, може да се стигне до ограничаване на достъпа на малките и средни предприятия до този вид пазари – Затова малките и средни предприятия трябва безвъзмезно да получават достъп до този вид информация. Оператора на съответния портфейл ще трябва да определи сумата, която отговаря за съответната а, научна дейност преди да отпусне съответните средства. Но в този случай, като че ли отиваме отвъд търсените посредством тези мерки цели. Не трябва да се стига до затрудняване на достъпа на малките и средни предприятия до този тип пазари. Относно публикациите. Въпросът ми към комисията е следният. Бихме искали да а, кажете нещо във връзка с тези паралелни публикации, които понякога са и противоречиви и които затрудняват достъпа до пазара. Имам предвид задължението за предоставяне на отчет. ЕСМА има за задача да разпише ясно критериите, Тези критерии все още се разработват. Като е необходимо да се предвиди предотвратяване на възможността за промяна на статута Трябва да има единни ценности на европейско равнище, за да няма подобни промени и колебания за бъдеще. Имам още два коментара, господин председател. Надявам се, че не, го... не превишавам времето си и че ще имам тази възможност. Та, смятам, че бихме могли да се гордеем с постигнатото до този момент по ниво първо. Всички знаем какви мерки предприеха Съединените Американски щати в това отношение. Така наречения блупринт, схемата на директорите беше прият. И е много интересно, защото в този случай американците се получиха от нас. ЕСМА ще трябва да разработи дефиниция на така нареченото често търгуване. И, както знаем, ЕСМА предложи три решения в това отношение, като и трите решения почиват върху едно единно понятие системата на използваните послания. На следващо място се предлагат праговете. За мен праговете са проблемни, защото е, дали имаме търговец, който търгува често или не, е трудно да се определи е, как ще определим прага, който да ни позволи е, да решим дали условието е изпълнено или не. Както казах, имаше три опции, които бяха представени от ЕСМА и трите имат за цел да разрешат тази трудност. На следващо място дериватите базирани на суровините. След дълги дискусии съвсем умишлено предвидихме изключение в случаите на вторична дейност. Избрания прак беше 0,5% от пазарния дял. Това е изключително нисък прак, който може да попречи на упражняването на тази вторична дейност. ЕСМА не може да предостави никакви конкретни цифри по отношение на обема на този вид пазари. Смятам, че постепенно ще можем да натрупаме конкретни данни, но за сега не може да направим някакъв благонадежден анализ. както и вие предлагате това във вашето предложение, не трябва да се стига до прекомерно занижаване на прага. Следователно възниква въпроса как да гарантираме, че ще запазим намерението на съзаконодателите при прилагането на МИФИД 2. Председателя, да, доста теми трябваше да засегнете. Така че ви е простено, че надвишихте времето си. Сега госпожа Дот. Много ви благодаря. Мисля, че и разискването на тази сутра показа, че много трудно може да се обозре колко сложен и важен е този файл. Повечето колегите тук може би си спомнят защо изобщо беше създаден МИФИД, но може би трябва да припомним основните причини. Първо, за да могат финансовите пазари, финансовите инструменти в Европа да станат по-прозрачни и за ползвателите им, и за надзорните органи, за да се увеличи отвореността на пазарите да се увеличи, конкурентна способността и като едновременно с това се засили стабилността на капиталовите пазари и пазарите на деривативите в Европейския съюз. И всичко това да се случи без излишно да се обременяват участниците в тези пазари, тъй като тяхното успешно функциониране от ключово значение за доброто функциониране на европейската економика. Също както колегите казаха, Работата по прилагането на мифит и МИФИР е най-важното в, в, съществуването на вашият орган. Вие ми казвате, че това е най-важният проект от, за вас. И аз и моята политическа група бих искала да благодаря на ЕСМА за отлично свършената работа до момента по това сложно досие. Бих искала да благодаря и на комисията, благодаря и на преводачите, защото винаги съм впечатлена от ам, начинът, по който се справят с технич... едно такова техническо досие. Убедих се в това за пореден път тази сутрин. И благодаря също така на Марко Фебер, който положи големи усилия, за да изслуша мнението на всички и нашите, и на ЕСМ и на Европейската комисия на възможно ранен етап и много се радвам, че се действа по този начин. Като стане ясно от днесното разискване, можем да се съсредоточим върху много различни елементи и затова ще се опитам да огранича своите коментари към основните принципи, които се стремя да приложа при разглеждането на този, законодателен, този вид законодателни актове. Първият въпрос е свързан с прозрачността. Това е основната цел на Мифит 2. Според мен финансовата криза много ясно ни показа какво може да се случи, ако регулаторите и много малка част от участниците на пазара всъщност знаят какво се случва навсякъде и къде са рисковете за системата. В някои случаи трябва да има изключения за незабавната прозрачност, например, ако има опасност ако някой има прекалено силни позиции, прекалено голяма ликвидност, има опасност пазара да се насочи срещу него, но това според мен действително трябва да бъдат изключения от принципа на прозрачност. И при завършването на работата по втория етап продължавам да насърчавам ЕСМА и Европейската комисия да се стремят към повече прозрачност, а не към по-малко. Вече Споменахме някои от основните проблеми, свързани с прилагането на този принцип на практика. Първо е определението за систематичен вътрешен риск. споменахме този въпрос, но трябва да гарантираме, че това ново понятие не създава ново сиво поле, което да може да се използва на пазарите. Това е въпрос, като обсъдихме подробно в нашата работна комисия. А по въпроса за високочастотната търговия ще повторя казаното вече нееднократно в нашата група за преговори. Ако има трудности при избора между относителни и абсолютни дефиниции, може би по-добре да не се спираме на нито една от двете дефиниции, вместо да избираме една от двете. Смятам, че трябва да проявим повече гъвкавост. Споменахме също така и въпроса за пазара на При да съм по-голямата част от казаното по този повод, но след пак ми се струва, че е много важно да има много ясни тавани предвид техническите предизвикателства, пред които се прави на ЕСМА, новите ограничения за позициите и новите методи за докладване трябва действително да бъдат разумни и може би трябва да се отклони малко от принципа, че режима в Европа задължително трябва да бъде по-слаб от режима в САЩ. Мисля, че можем да обмислим този въпрос и ми се струва, че пазарите на сувените са наистина пазари, в които хора, които нямат никакъв интерес от закупуване на крайния продукт, могат да правят спекулации и това ще повлияе на реално на живота на европейските граждани че вашия въпрос, разбира се, свързан с защитата на потребителите и инвеститорите. За нещастие ми се струва, че всички ние, членове на Европейския парламент, сме прекалено наясно с прекалено сложни инвестиционни инструменти, които се продават на инвеститори, които не разполагат с необходимите познания, за да си дадат сметка за риска. И тук се обръщам към председателят на ЕСМА, за да ни увери, че ще следим всякакви гаранции за закрила на дребните инвеститори. Подкрепям голяма част от мерките, предприятия от ЕСМА ЕСМА за защита на потребителите. Разбира се, трябва да се до усъвършенства тази рамка. Считам, че Европейската комисия ще предостави своята експертиза на ЕСМА в случай на нужда. И преди всичко не искам по никакъв начин да се отслабват насоките на ЕСМА. Те трябва да са водещи в областта на защитата на потребителите. И ако се предоставят отново въпросите, свързани с качеството, прилагането и тестването, комисията би могла дори да обмисли един по-строго прилагане от насоките на ЕСМА. Съгласен съм, съгласен съм с Марко, че имаме нужда от яснота. Може би малко да разминавам мнението ми за това какво е яснота и какво точно трябва да се съдържа в списъка, но действително се нуждаем от тази яснота. А, и според мен опитите на ЕСМА за постигане на компромис наистина бяха много всеобхватни. Опитахте се да привлечете възможно най-голям брой заинтересовани страни. Не е лесно да се постигне такъв компромис, но ми се струва, че подходът на ЕСМА беше много разумен и ще съжалявам, ако техните насоки бъдат по някакъв начин а, отслабени. Третият важен принцип е необходимостта да се гарантира, че мифите 2 и МИФ МИФИР ще изпълни основната си цел, а именно повече отвореност и повече конкуренция на пазарите. Вече споменахме тази нужда в контекста на Съюза на, на капиталовите пазари. И искаме, разбира се, все повече малки инвеститори се обръщат към капиталовите пазари, търсейки альтернативно финансиране от банковия сектор. Но за да се постигне тази отвореност, трябва да има достъп до данни, свързани с пазара на достъпни цени. Това се предлага в системата на MIFID, но това е възможно само ако тези данни се предоставят на разумни търговски основания. И аз според мен е разумният подход, който може да го постигнем е чрез прозрачност, а не чрез контрол на цените. Питам се обаче дали можем да надхвърлим тази си цел и да се съсредоточим и върху цените. И накрая аз се върна на, на необходимостта да се гарантира дългосрочна финансова стабилност. Радвам се, че и ЕСМА и комисията държат на тази цел. Мифите 2 беше изготвен веднага след кризата, когато необходимостта от финансова стабилност беше очевидна. Някои обаче твърдят, че може би е крайно време да престанем да мислим само за стабилността и да се обърнем към насърчаването на економическия растеж. Но съм съгласна с Европейската комисия по този повод. Мифите би трябвало да насърчава създават необходими условия за устойчив економически растеж чрез гарантиране на достатъчна отвореност и конкуренция на пазарите. Така че мога само да призове Европейската комисия да отхвърля всички опити за отслабване на мифите две поради тази на разграничение, което се прави между финансова стабилност и економически растеж. Благодаря, енели, Сега Кейс Уинбърн. Благодаря, господин председател. Ще обсъждам, трябва да обсъдим още един доклад преди 10 поне, така че ще бъде много кратка. Наистина, високо цена начина по който са работили и докладчика, в докладчите сянки. Имахме няколко срещи с ЕСМА. Комисията и се надявам, че ще имаме и допълнителни. Знаеме какво е в текста, тъй като ние сме съзаконодатели законодатели и а, обсъждахме е, нещата, но крайна сметка не за всички е много лесно да се разбере това, което е в този доклад. Сега искам да се а, да се спра на изискванията за търговия с а, недяловите продукти, които трябва да бъдат обект на изисквания за прозрачност, които обаче трябва да бъдат строго адаптирани към специфичността на продукта. Така че смятам, че експертите са онези, които трябва да определят какви да бъдат изискванията в областта на прозрачността, а не политиците. Така че за, за това ние решихме да не фиксираме цифри, проценти, а това да направят експертите. За това две неща ме тревожат в, левел, в, по ниво 2 относно калибрацията или размера. Все още не знаеме какви ще бъдат последиците за крайният ползовател от не определянето на размера също така дефиницията на в ниво 1, където се казва, че пазара не е ликвиден, и в този случай да се приложат тези, две, тези два принципа. Смятаме, че някакъв дял от пазара трябва да а, бъде е, ликвиден, ако искаме да насърчаваме инвестициите. Така че се опитахме да не включваме в ниво едно никакви прекалено строги или ограничаващи мерки. Господин майор каза в уводните си слова, че самата основа, на която се определя размера, е не, е, може би недостатъчно основателна и не почива на достатъчно доказателства в много чест случаи. Подобни операции се извършват веднъж или два пъти в а, дневно, така че смятам, че тук има някакво противоречие период от 3, е, 3 месеца знаеме колко е проблематичен подобен е, период. Двойния, двойното от е, задължението за двойно отчетно, за двойно нотифициране. И някои от тези пазари са ам, са, са съвременни, има много голямо а, флуктуации на а, ликвидностите на тези пазари, така че наистина тук трябва да се фиксират някои размери. Така, така че ние знаеме, че американските пазари са постигнали наистина а, прозрачност в пост-трейд маркетите, но бих искала наистина да чуя от комисията ЕМС, че наистина ще определиме е, размерите на тези пазари и също, също същевременно ще приемеме точна дефиниция на какво означава ликвидност на пазара. Бих. Не, не, не, ние не, прага и е, цифрата, която бе спомената от господин менеджер, 10% не ни е тревожи, но ние смятаме, че трябва просто да има яснота по праговете. Исках също така да попитам, ако наистина, ако разполагаме с необходимите данни и необходимата информация, ще бъдат взети мерки за определяне на размерите. И че ще съществува механизми, с които да могат да се включват или изключват съответни мерки. И бих искал също така да ме уверите, че наистина ще вземем необходимите мерки за определяне както на допълнителните прагове, така и на размерите. Благодаря, Кей. Фабио Дамази. Благодаря, господин председател. Когато видях това досие, наистина а, така реших, че може би не е най-интересното и забавно, но в крайна сметка успях да го разгледам първо. А, деривативните продукти, както вече беше казано, методологията а, която се използва за определяне на границите на позициите, 25 повече или, повече или и допълнителни проценти в зависимост от а, решението, което се вземе от а, държавите членки. Смятаме, че това, а, тази цифра е прекалено висока. Смятаме, че трябва да има много повече гъвкавост по втория проблем относно докладването, праговете на участие в пазарите е под тези прагове, просто не трябва да има необходимост за докладване. Трябва да разполагаме с информация за колкото се може повече пазари. Това ще бъде в интерес на прозрачността и ще се избегнат а, отрицателните последици. А, смятам, че преговете са прекалено високи, още повече, че пазарите са доста фрагментирани и Смятаме, че а, цифрата не трябва да надхвърля 10%. А, третия проблем, който искам да повдигна е защитата на потребителите и инвеститорите и а, насърчителните мерки. Аз имам малко по-различно мнение по въпроса, защото смятам, че капиталните пазари не са кой знае какъв източник на финансиране за малките и средни предприятия, но не виждам защо, примерно, изследванията да не бъдат финансирани включително и от клиентите, но ако това стане при строго определени правила на прозрачност, м- за да може да се избегне конфликта на интерес и всъщност да не, да не се сблъскваме с а, скрито субсидиране. Второто, втората опция или второто предложение, за честотата на покупка и продажбата, за определяне размера и на праговете. Какво считаме за голяма частота на покупко-продажбите, уразмеряването, и целта е да могат абсолютно всички участници в пазара да бъдат включени в тази дефиниция. The discussion shows already and... Дискусията вече показа, че това, което правим с Мифит е следното. Всъщност Мифит е изключително сложен. Ако погледнете а, документа от консултациите, ще видите, това. Всеки, който твърди, че разбира последствията от това, което правим, всъщност прекалява с очакванията от нашите действия. Не можем да имаме една директива с всички аспекти, включени в нея и то на изключително високо равнище. Трябва да бъдем честни и да си го признаем. законодателството съвсем не улеснява света. Тя, то просто ни показва границите на демокрацията. Това е основен проблем. И въжи особено за тази директива и за регламента и за всички последващи действия, които ще предприемем в нашата работа. На следващо място – ще имаме още едно заседание, на което ще обсъждаме темата, за това бих искала да кажа само две неща днес. Първо, дериватите на стоки и търгуването на деривати. Всъщност някои от коментарите, които исках да направя, вече бяха направени от колегите, затова няма да повтарям. Само бих искал да кажа, че репутацията на този Европейски парламент е заложена на карта и резултата от работата на ниво второ е важен, защото може да се стигне до отварянето и виждането на пропуски, които така и няма да можем да запълним. Затова бих искал да се уверя, че настоящия режим на работа ще работи, защото това очакват от нас европейските граждани. На следващо място, закрилата на потребителите. Много неща има да се кажат в това отношение. Аз ще направя един по-общ коментар. Необходимо е да помислим върху всички факти, които виждаме в допитването до заинтересованите страни. А, тук се вижда, че първоначалното мнение на ЕСМА е било да изкаже изцяло своите намерения, за да може да се обсъдят подробностите. Но последствие лобистите се намесиха доста и това отслаби първоначалното намерение, което се криеше за законодателния акт и намали защитата на потребителите. Тук говорим за законодателство на ниво второ. И много добре знаем, че в този случай има а, доста уклони към интересите на продавачите по-скоро. Така че има заслабване на законодателството в много области. Ще дам само два примера. Засилването на качеството, например, е единия пример, а следващия е случая, в който трябва да се определи дали е, органа, който дава становище, е независим или не. Как ще разберем дали е органа, който дава становище независим? Това, което предлага ЕСМА, съвсем не отговаря на ниво първо. Затова Европейската комисия тук трябва да се върне към първоначалното си предложение. По отношение на засилването на качеството. Можем да обсъдим допълнително казаното от Маркос, а именно дали се постига целта с прекомерно много бюрокрация. Основната идея е, че ако се заплаща повече, трябва да има и по-високо качество. Въпрос на пропорционалност. Затова съм напълно съгласен с този принцип, защото в противен случай няма никакъв смисъл е, законодателния текст от ниво първо, където се казва, че стимулите трябва да доведат до повишаване на качеството. Ако няма повишаване на качеството, е безсмислено да има и стимули. Основната идея на ЕСМА, че трябва да има някаква пропорционалност, е принцип, който подкрепям. Знам, че ще имаме и последващи заседания на темата, но бих искал да кажа на комисията и на ЕСМА, да следват от конкретно намеренията разписани на ниво първо. Чух казаното от госпожа Доц преди малко, като че ли изместваме дискусията. Изместваме я и започваме да говорим за стабилност от една страна или растеж и работни места от друга. Не е това правилния дебат. Кризата започна, напомням ви го, защото проденциалното законодателство се използваше като заместител на фискалните стимули, което означава, че финансовата стабилност не може да бъде а, подкопана и ефективния пазар не могат да бъдат подкопани, само защото се твърди, че това ще да доведе до растеж заплатихме с толкова много работни места и с толкова много публични средства, именно защото попаднахме в този капан в миналото. Ако искаме данъчни стимули, ако искаме растеж, се нуждаем от капитал в пазар. Но не това е ролята на финансовото законодателство. Просто смесваме тук различни неща в публичната политика. Благодаря. Благодаря, Свен. Наистина не ни остава а, вече време, затова предлагам ЕСМА и комисията да отговорят съвсем накратко. Ще имаме възможност да навлезем и в по-големи подробности по темата. Nuances in the position of the parliament, in any case a full appreciation for you. Високо ценим работата ви. Наистина, моля ви съвсем накратко. Да, добре, каза представителя на ЕСМА. Няма да е лесно да обобщя многото въпроси, които бяха зададени с оглед и на сложността на този законодателен акт, но ще се опитам да бъда относително кратък, защото доста важни въпроси бяха повдигнати. Няколко общи коментара. Ние в ЕСМА работим на базата на а, законодателния текст от ниво първо. И за това мислим как да прилагаме техническите становища и стандартите, защото това е много важно в нашата работа. Всичко казано по гъвкавостта просто подчерта, че някои решения, които трябва да вземем или които взимаме а, сега, са решения в краткосрочен план. Например, имаше дискусия за това дали трябва да има а, пряк контрол и ние осъзнахме, че да, трябва да има такъв чрез съответните технически стандарти, но това отнема обикновено около 9 месеца. Относно насоките, бих искал да спомена, че повечето от насоките, които разработваме сега, идват от текста от ниво първо, така че те са в рамките на линията, която очерта парламента и с оглед на линията очертана от решението на съвета и парламента. Всичко се базира на конкретните изисквания от текста на ниво първо. Не винаги обаче трябва да се използват тези насоки, както каза господин Вербер. Успеха на честото търгуване зависи от предложението, което започна през 2011 година ЕСМА – в МИФИ 2 вписахме по по-официален път а, а, това понятие, но сега е необходимо по-бързо да решим някои проблеми, които възникват от честото търгуване. Нека сега да навляза малко по-конкретно в въпросите, които ми бяха зададени. Стимулите. В текста от ниво първо се прави връзка между получаването на стимул и повишаването на качеството. Ако прочетете текста, ще видите, че там се прави ясна връзка между тези две неща. И ние сме го отразили в съветите, които сме дали на Европейската комисия. Относно промените в текста в сравнение с версията от май миналата година, бих искал да кажа следното. Това, че не упоменаваме изрично зависим или независим орган, който предоставя становище, не означава, че тази дискусия не е в рамките на текста от ниво първо. Някои от инвеститорите на Дребно също искаха да променим препоръката, която дадахме през май. Затова бих искал да кажа, че имаше много реакции от различните заинтересовани страни и затова се наложи да променим окончателната си препоръка. Относно научната и развойна дейност, за нас текста от ниво първо ясно казваше, че научната и развойна дейност, която се предоставя безвъзмезно в кавички, не позволява стимулирането на притежателя на портфолиото. Затова трябваше да се върнем към предишния модел. Модел, който разделя пазара на изпълнение и пазара на научна и развойна дейност. Защото по този начин се осигурява добро действие на пазара. Това ще да се отрази отрицателно на малките и средни предприятия. Нека да кажем, че и на този етап е недостатъчно развитието на научната и развойна дейност за малките и средни предприятия. Затова трябва да се стимулират МСП, а това е изключително трудно. Говорихме и за по-голяма прозрачност. Прави се ясна връзка между научната развойна дейност, която се развива и последващото заплащане от страна на притежателя на портфолиото. Лоран след малко ще обясни е, практическите аспекти, а пък аз бих искал да говоря за системния интернализатор. Мисля, че от една страна трябва да спазваме текста от ниво първо и да вървим към повече прозрачност на пазарите. 10% не са прак. Те просто посочват какво е предложението на ЕСМА към този момент. Трябва по-добре да калибрираме първоначалното ни предложение от декември. Сега допълнително обмисляме как да внесем допълнителни корекции, за да подобрим предложението. Разбира се, ние сме убедени, че се нуждаем от прозрачност, за да подобрим действието на този пазар. Ние ще изпълним задачата си, като технически експерти, ако подобрим условията на пазара. Тук не става въпрос за крайните цели, а за правилното калибриране на изискванията около прозрачността. Взимаме решения в рамките на борда на ЕСМА, но съм сигурен, че последната препоръка ще бъде преработена с оглед на предишните предложения. Лоран, може ли още минута-две да поговоря или да спирам? Е, на един лесен въпрос ми остана да отговоря. Exactly. No, we should really try to conclude now okay. because we, we have another point that we already... Uh, ами, то вече стана 10 и половина. Пък ми се иска малко и другата тема да обсъдим. Комисията, вие нещо искате ли да кажете? Благодаря, господин председател. Аз само да благодаря за всички коментари на докладчиците и на докладчиците в Сянка. Ще продължим да работим и да мислим по отделните аспекти за делегирани тактове. Благодаря. Председателят и аз благодаря Преминаваме нататък. So, Adam Farkas, Executive Director of EBA. Бих искал да благодаря на всички, на представителите на комисията. Преминаваме към регламента за централните депозитари на ценни книжа. Наистина трябва да преминем към следващата точка на дневния ред, затова моля накратко. For the sake of time, uh, Chair, if you want, I can skip my introduction and move. За втори път, господин председател, ще направя кратко встъпление и ще е, отговоря на въпросите ви. Първо мисля, че ще дам думата на колегата от Европейския банков орган, а в един момент ще трябва да ми напусна, защото трябва да си хвана влака. Дам думата на Европейския банков орган. Благодаря ви. Аз ще се опитам да бъда съвсем кратък. Мандатът, нашият мандат по отношение на CSDR е ограничен, но е много ключово значение предвид важното значение на този регламент. На първо място са капиталните изисквания за централните депозитари по принцип. На второ място е капиталовият допълнително капитал изисквания за централните депозитари, които играят ролята и предлагат услуги на централни банки. На трето място са изискванията свързани с управлението на риска, свързани с кредитоотпускането. Най-важното развитие, което мога да кажа е, че консултациите по проектите за технически стандарти, които ще бъдат изготвени от ЕБО, ЕБА, вече са подготвени. В момента чакам и с обществено достояние. Започна публичната консултация, очакваме отговорите. Може би няма да успеем да се справим преди всички на крайния скок през средата на юни, но правим всичко възможно. Това са много амбициозни технически стандарти, някои, които са доста противоречиви. Имахме много коментари от а, държави членки, в които има централни депозитари с а, а, международно измерение. Трябва да отбележа тук, че сътрудничеството с ЕСМА, Европейската комисия и Европейският и системата на Европейските централни банки беше отлична. По-голямата част от коментарите, които те направиха, бяха за ти предвид и като цяло има консенсус между европейските институции по този проект. А сега, ако погледнем въпроса по същество, ЕБО използва основната рамка на CSTR и на ЕМИРА за изготвянето на нашите критерии, сътрудничество с ЕСМА, разгледахме изискването за финансовата структура, разгледахме и рамката на Базовският комитет за необходимата ликвидност и се опитахме да гарантираме пълна последователност между различните законодателни рамки, за да имаме един много по-последователен подход. Ще направя няколко коментари, ще се опитам наистина да бъда съвсем лаконичен по същество. Първо, относно капиталовите изисквания. Непълно сме наясно с стимулите, които трябва да получават този вид институции, за да играят своята важна роля. В частност от тях ще се изисква да правят стрес-тестове на своята дейност. Това се изисква от доказателния текст на първо равнище и са заложени в предложение за нашия текст на второ ниво. Това са изисквани заложени в директивата и регламента за изисквани изисквания и се надяваме централните депозитари да ги вземат предвид. по принцип те съвпадат с предвидените през 2012 година изисквания за капиталовите изисквания. В случаите, когато институциите имат банкови лицензии и предпочитат По този начин ще се избегнат излишните бюрократични изисквания и, и смятам, че като цяло от техническа гледна точка този вид капиталови изисквания не са противоречиви. Ще се спра на най-противоречивите, а именно изискванията или допълнителните изисквания за кредит, кредитния риск, риск при отпускането на кредити в рамките на един ден. Това е и най-противоречивият част от предложението. Опитахме се да постигнем добро равномесие между консервативният ни подход и необходимостта да депозитарите да могат да извършват своята дейност няма методология в банковата е, е, рамката, банковите регулации, която да ни служи за основа. Затова и работата е доста сложна. Разбира се, нашият подход като цяло беше много консервативен, но продължаваме консултации по този подход и очакваме доста голям брой отговори. Ще изискаме от централните депозитари на първо място да направят изчисления на най-високото равнище на експозицията за последната календарна година, тъй наречения пик на експозициите. И по принцип трябва този, този пик на експозициите да се смята за крайното равнище на експозициите за всеки един ден и да се прилагат съответно при еднодневното кредитиране. Също така трябва да се вземат за предвид и възможността за 10% загуби, след като се покрият а, а, страничните разходи и в основа на този подход изчисляваме допълнителните капиталови изисквания в зависимост от възможностите на съответният депозитар да изчисли тези капиталовата си наличност. Този подход може би изглежда много консервативен, Очакваме се Очакваме също така предложението, което използваме специално за калибъра, да предизвика доста разисквания. И последният коментар е за изискванията, тъй като тези изисквания са нови за централните депозитари и те трябва да имат възможност да се приспособят към тях. Вече казах, че трябва да разполага статистики за последната година, за да изчислят пиковите си експозиции, за да могат да изчислят крайната стойност за кредитирането в рамките на деня. Ще спра до тук с тези три коментара по същество и с нетърпение очаквам разискването. Много ви благодаря. Комисията има думата. Благодаря, господин председател. И аз ще бъда кратък. Приветстваме двустранните срещи с членовете на вашата комисия и редовните срещи с докладчик и докладчите в сянка и присъствието на агенциите по тези мерки на второ равнище. Дялът, както знаете, в подробностите, господин председател, и както стана ясно и от разискването от МИФИД и по CSTR, танцуваме с дявола и се опитваме да изчистим, доколкото е възможно, всички технически подробности. Тук преди всичко трябва само да избегнем следното. Неочаквани последици и неочаквани и неумишлени решения, които могат да се появят след резултатите от тристранните срещи между институциите има 30 централни контрагенти и две международни централни контрагенти в Европа, които не са много, предвид факта, че те контролират близо един квадрилион ценни книжа, които се произвеждат от нашата економика. Те са много важни. И техническите стандарти, по които работят агенциите за, от гледна точка на комисията обхващат три основни измерения. Първото е економическият растеж, на второ място са цените за пазарите и капацитета на пазара и рисковете. Ще се спра на на тези три измерения. Първо економическия растеж налагането на дисциплина и економически растеж трябва да вървят ръка за ръка. Затова много внимателно следим как предложението на второ равнище, в частност идващи от ЕСМА, ще повлияят на възможностите за економически растеж на МСП. Това е много важно, затова ни трябват и пропорционално равнище на а, санкции. Проблемът е обаче как да се гарантират необходими пропорционални санкции специално за МСП. МСП не трябва да имат пряк достъп до пазарите на капитал. Много ясно го разписахме в, трилоги в рамките на тристранните срещи и работим в тясно сътрудничество с докладчика в Сянка и с ЕСМА, за да използваме необходимата гъвкавост. Вторият коментар е свързан с, малко, с цените на пазара и капацитета. Тук не е въпрос да правим избор между ефикасност и безопасност. Трябва да намерим начин безопасност и е, ефикасност да работят ръка за ръка. Така че на първо място трябва да гарантираме кой наша отговорност за изкупуване в рамките на провалило се сделка по сетълмент. Дали са централните контрагенти, дали е друг орган, защото в крайна сметка може да принудим дадена институция да закупува ценни книжа в положение, че не разполага с необходимите възможности, затова и с необходимите правомощи. Затова трябва да бъдем много внимателни. Трябва да вземем прави този резултат и това не е резултат и нашата позиция не се дължи на лобистка дейност. Това е а, искане на всички заинтересовани страни, т.е. 24 месеца преходен период преди пълното изчезване на предпазните мерки, свързани с сетълмента. Междувременно очакваме от ЕСМА да ни предостави е, необходимите доказателствен материал за уместността на своите предложения. И на последно място е рисковата оценка. Централните контрагенти са институции, чиято експозиция в края на деня ще бъде в размер на близо 80 милиарда евро това е експозиция, която не е обхваната от е, регулацията на банковия сектор и след 20 години бездействие Европейския съюз най-накрая взе решение да се опита да гарантира тези експозиции на централните контрагенти. Инициативата беше подета от Европейският парламент. Ние следим внимателно тази инициатива и се радваме, че е, Европейски банков орган излиза с конкретно предложение в тази насока. И накрая очакваме стандартите до края на месец и юни, за да може Европейската комисия да направи своето предложение след лятната вакансия вакансия през септември или октомври и това предложение да, да бъде одобрено до края на годината. Но искаме и анализ на разходите и ползите от агенциите, защото в основа на този анализ ние ще предоставим своето предложение и съдъсконатели ще могат да го добрят при пълно познаване на всички факти. Благодаря ви. Много ви благодаря. Сега давам думите на... Сега не да дам думата на Кочев Кейс Уинбърн. Благодаря, господин председател. Благодаря на ЕСМА, на е, Европейския банков форум и на комисията. Това е единствения публичния форум, за който можем да обсърваме е, централните депозитари от създаването на тези органи. Аз няма да говоря за проблемите, които смятаме, че са злободневни, като търговските бариери и други. Така че няма да навлизам в подробности, тъй като всички тези неща са известни, но, това са два, но има два проблеми, които искам да повдигна. Първия проблем, който искам да повдигна е трябва да има повече яснота относно начина по който МИФИД може да превърне пазарите в успешно функциониращи пазари, като се прилагат правила за единни категории. Трябва да се специфицират различните режими, които управляват пазарите. Не сме обаче определили различните правила, като казваме, че примерно тези, тези правила ще, ще бъдат, ще се прилагат за специфични пазари и така нататък. Така че смятам, че трябва да има много по-голяма яснота. На последните консултации се получиха резултати, които може би са разочароващи. Определихме две категории ликвидни и неликвидни пазари. Така че бих искала това тези правила да бъдат вписани в окончателната версия на ниво 2. Знаеме, че не, не, не, не предвиждаме прагове за включване на някои централни банки или други депозитари. Така че бих искала 5% прак за централните банки да бъде уточнен, защото защото това може да има много широкомащабни последици. И консултацията от Европейския банков орган Разбираме, че тази консултация все още в един много а, начален стадий. Целта е да видим дали интегрираните модели могат да бъдат е, съпоставени с другите. Според нас трябва да има някакъв е, среден път, който да е, дава възможност на различните модели да се развиват. Когато говорите за ниво на запазване, парламента за, за, за нас ниво на запазване е ниво, което е някъде под нула, т.е. не е свързано с експозиционен риск. Благодаря ви. Кюкей Бурхарт. Ого. Благодаря, господин председател. В този текст се, се говори за обвързващи разпоредби, свързани с различните ценни книжа. И изискванията за търговия. Смятам, че правилата трябва да се отнасят за самите транзакции, самите операции. Също така има и някои изисквания, свързани с рисковия профил. Струва ми се също така, че и графика свързан с приемането на изискванията по ниво 2 не е много ясен и трябва да се а, преразгледа. Струва ми се, че правилата трябва да отговарят на а, разпоредбите включени в ниво 2. В противен случай няма да имаме е, функционираща пазар. Започнахме 20 минути по-късно, а пък току-що дошлите не, не могат да разберат дори за какво говориме. Така че ще бъда много кратка. Първо искам да благодаря на Кей и другите подпачици в Ченка за отлично свършената работа, както и Ево, и комисията, и ЕСМО за работата по мерките в ниво 1, които надявам се ще бъдат включени в техническите стандарти. Комисията каза, че дисциплината за ограниченията за сетумент и растежа трябва да върват ръка за ръка, т.е. Струва ми се, че тук подхода е малко сложен. И примерно трябва да се фиксира един период преди закупуването от 5 или 7 дни и тогава да, да се предвидат съответните е, санкции. Съгласна съм, че става, че, че става че въпросът е много важен, дори депозитар е да, да не е да, да не е отговорен за несключването на сделката. Колкото до и изисквания за депозитарите. Знам, че в момента се провеждат консултации по тези въпроси и би било интересно да се знае какви са различните гледни точки, кои са валутите, които в момента се смятат референти Е, Кей спомена, че системните, системните вносов, системния внос също трябва да бъде взет е, предвид. Така че още веднъж благодаря на всички, които работят с тези Thank you, Annalise. Um, I, we have a problem that uh, we have been informed. Имаме проблем, докладчика по следващата точка от дневния ред, доколкото разбирам, ще трябва да си хване самолета. Ако правилно разбирам, имаме още 5 минути. Нека да постъпи малко необичайно, да дадем думата на докладчика, да си представи доклада и след това ще се върнем на тази точка. Три минути. Три минути. Благодаря, господин Председател, в 11.45 ми е полета. Наистина нямам а, време. Извинявам се. Заради неотложен ангажимент трябва да си хвана самолета а, за Кипър и няма да мога да присъствам на дискусията. Несъмнено обаче ще получа информацията в последствие. Та по доклада. Съгласно договора, Европейската комисия на всеки три години трябва да през представя кохезионен доклад за напредъка в областта на економическото, социалното и териториалното сближаване. Шестия кохезионен доклад беше забавен заради приемането на новата законодателна рамка за политиката на сближаване за периода 2014-2020 година предишната структура бе променена и сега а, имаме структурата на стратегията Европа 2020. В своя доклад Европейската комисия прави анализ на сближаването в Европа, на отделните институции, за да може да види какви са последствията от економическата криза. В това становище, изготвено по искане на ЕКОН, аз подчертавам, че строгите економии Води до разширяване на регионалните различия и влушават конкурентоспособността на някои държави членки, най-вече на тези в южната част на Европа. Кохезионната политика играе важна роля при смягчаването на ефекта от економическата и социална криза и се отразява положително обаче на някои региони. Без запълнен пълнен пропуск между публични и частни инвестиции. Кохезионната политика води до сближаване на регионите. Публичните и частните инвестиции в някои случаи обаче биват намалявани. Затова е много важно в моето становище да се включи следното. Ориентирането на кохезионната политика към инвестициите – е тясно свързано с другите инвестиционни инициативи на Европейския съюз, а именно инвестиционния план. Европейската комисия трябва да създаде кохерентна инвестиционна рамка в Европейския съюз. Европейската комисия предлага да финансира новия Европейски фонд за стратегически инвестиции чрез национални вноски, които да бъдат данъчно необлагани. Това е по отношение на пакта за стабилност и растеж. Така наречената инвестиционна клауза, която споменава Европейската комисия в своето съобщение, трябва да бъде използване в рамките на пакта за стабилност и растеж. В тази рамка освобождаването от данъци на съфинансирането – и неочитането на съфинансирането при изчисляването на дефицитите също трябва да бъде обсъдено. Общата економическа стратегия и рамката на управление на Съюза също биват засегнати. Ние сме против създаването на тясна връзка между финансовите и данъчните въпроси от една страна и кохезионната политика от друга – смятаме, че е, новият фонд за стратегически инвестиции по никакъв начин не подкопава кохезионната политика. Просто трябва да се предоставят достатъчно средства. И не на последно място, социалните партньори, гражданското общество трябва да вземат участие и трябва да се приобщи също и местното равнище. Заключение – Кохезионната политика е основното оръжие на Европейския съюз. Имайки предвид, че стратегията Европа 2020 бе лансирана току-що и че тя ще се отрази на някои държави членки, аз предлагам Европейската комисия да разработи, да приложи по-ефективна политика, която да премахне пречките и последствията от политиката на строги економии и економическата криза. По този начин ще се насочим към по-ефективни резултати. Аз мисля да внеса някои допълнителни изменения по становището. Благодаря ви за вниманието. Очаквам с нетърпение дискусията, която ще проведем проведете след малко. Председателя, благодаря. Може да тръгвате за самолета си. Извинявам се сега на Европейския банков орган и на комисията. Може да продължите с коментарите си. Uh, um, Благодаря ви, господин председател. Наясно сме с някои от ограничения. Uh, concern, we are in fact reviewing the Наясно сме с проблемите. Както знаете обаче, 50% от предприятията на пазара не са малки и средни предприятия, което означава, че ще трябва да изготвим такъв режим, който да не доведе до неочаквани последствия за малките и средни предприятия. По отношение на прага, централните банки играят съществено значение. Направихме симулация, тази за която говори госпожа Доц, беше изключително интересна, защото така видяхме колко различни са валутните курсове използвани от различните централни депозитари. Разписали сме в текста на ниво първо, че трябва да има тясно сътрудничество с централните банки и че заедно трябва да се разработват техническите стандарти в комитет, в който половината от представителите са на Европейската централна банка, а другата половина на централните банки. Обедени сме, че трябва да се занижи прага ако запазим прага, смятаме, че най-добре е да се запази прага, но той трябва да бъде занижен, за да може всички валути да могат да бъдат обхванати, но ще ви представим по-нататък и конкретен текст. Предложението за използване на стойност преди отпускането на кредит е добра, Много от ораторите упоменаха режима на купуване. Да, това е много важен елемент на ниво второ, според нас. И дефиницията на обхвата на режима на купуване, който ще се прилага, е от съществено значение – за да се изпълни мерката от текста на ниво първо. Трябва да помислим обаче и какво ще ни струва една подобна разпоредба. Това е наш основен приоритет, заедно с, с санкциите. До 18 юни ще трябва доста усилено да работим по тези теми. Благодаря. EBA. Е, е very briefly. Благодаря ви, думата има Еба. Благодаря ви съм накратко с тази възможност да отговоря на зададените въпроси. Струва ми се, че беше провокиран съществен въпрос по отношение на консултация, която провежда ЕБА и а, по отношение на техническите стандарти, които спомена госпожа Суинбърн. Моят отговор е, че сме напълно наясно, с тежката задача и това е причината, по която закъсня цялата процедура по консултация, защото въпросът наистина е много сложен. В рамките на публичната консултация ние предлагаме, че трябва да има надбавка над 0% и това вече се смята за много консервативен подход нашето предложение. Ще видим какво ще бъде, какъв ще бъде резултата, но нашата цел със сигурност е нещо да бъде над 0. Благодаря ви и накрая думата отново има комисията. Благодаря ви, господин председател. Аз ще бъда изключително лаконичен по две, два въпроса по същество, по въпросите повдигнати от госпожа Суинбърн и госпожа Доц за таваните. Тук говорим за европейски подход за, за трансгранични транзакции, необходимостта от разрешение, ако централният контрагент предоставя трансгранични услуги. Проблемът е, че има определение първо за разрешителните които трябва да дадат от държавата, която емитира съответно най-релевантната валута. Въпросът обаче, коя е най-релевантната валута, всичко е въпрос на калибриране има 5%, 5% таван в, за еврозоната, ще обхваща вероятно еврозоната и евентуално Централната банка на Обединеното кралство. Разбираме, че таван от 1% няма да хване дори държави като Польша, Швеция и Дания. Така че, вероятно, трябва да разгледаме друга възможност. Може би таванът не е най-добрата идея. Ще видим какво ще евентуално ще бъде предложението на ЕСМА. И накрая приветстваме тясното сътрудничество, много ползотворното тясно сътрудничество с парламента и с агенциите. То ще ни помогне да избегнем неумишлени проблеми, неумишлени решения на второ равнище. Много ви благодаря. Благодаря на всички ви. на всички представители на ЕСМА, на ЕБА и на Европейската комисия. Всички допринесохте за много полезната ни дискусия. Вероятно отново ще обсъдим CSTR след край на консултациите в е, ЕБА. Разбира се, е, преговорният екип ще се свържи с вас, за да се организира следващата среща, но беше важна тази публична дискусия, за да се отбележат а, систематичното значение на този вид институции и на чувствения характер на някои от регулаторните въпроси. беше важно да според тази среща между преговорният екип и служителите на агенциите и на комисията. Видяхме, че наистина занимаваме с много важни въпроси. Чухте притесненията на членовете на Европейски парламент. Струва мисля, че всички имаме една и съща цел, а именно повече сигурност и стабилност на инфраструктурата на пазарите. Някои от колегите не, нямаха възможност да вземат думата, но със сигурност ще да чуете допълнителни коментари от тях. Надявам се да имаме възможност. Да имаме възможност да гарантираме да прилагане на този законодателен акт от съществено значение. А сега се връщаме на точно дневния ред, по който вече започнахме да работим с встъпителното изказване на Костас Мавридис, неговото становище относно инвестициите за работни места и економически растеж, на на економическо, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз. И сега давам съвсем накратко думата на двамата докладчи в сянка, които присъстват тук. Ивана Малетич, да, и Оз, господин Озок. Ще ви помоля да се придържате към две минути време за изказване. Иван, имате думата. Много ви благодаря. Съжалявам, че господин Мавридес вече не е тук, защото днес ни по отношение на сближаването в Европейския съюз е различно. Политиката по сближаване се насочва към политика на развитие и доброто економическо управление играе съществено значение за успеха на политиката на сближаване. Смятам, че това трябва да бъде подчертано в доклада. Ясната връзка между добро економическо управление и абсорбирането и ефикасността на политиката по сближаване е също така и една много важна връзка между нашата дейност тук в Комисията по економически въпроси и Комисията по регионално развитие. Съвместната ни цел е подобряване на практиките на доброто економическо управление и това бихме искали да бъде подчертано в доклада по политиката на сближаване. Тази политика по сближаване би трябвало да насърчава фискалното оздравяване паралелно с инвестициите. Така че това не е само политика на инвестиции, не можем да говорим само за инвестиции тук. Използването на европейските структурни инвестиционни фонди трябва да бъде засилено за подкрепа прилагането на специфичните за всяка държава членка препоръки. Съгласни сме с докладчика, че създаването на една цялостна и съгласувана рамка на инвестиции е много важно. Трябва обаче да подчертаем, че тази рамка може да бъде изготвена само чрез въвеждането на интелигентна фискално оздравяване и провеждането на структурни реформи. Ето защо подкрепяме фактата, че не бива инвестициите да се изключват от изчисляването на държавния дълг. Документо не се разминава с мнението на докладчика, защото в момента цялостната ни цел за намаляване в труднище на задлъжнялост може да се вземе предвид, ако Европейските, Европейски фонд инвестиции се използва за истински инвестиции в структурните реформи. Също така трябва да вземем предвид и общата рам, регулаторна рамка за политиката за сближаване, които вече са част от регламента. Така че смятаме, че не можем отново да започнем да, да обсъждаме тази тема. Трябва да се опитаме да намерим начин да насърчаваме дебата на най-високо политическо равнище и прилагането на конкретни мерки в държавите членки за ефективното и своевременно прилагане на практика на Европейския фонд за стопорически инвестиции, както и тези инвестиции винаги да съвпадат с макроекономическите цели на ЕС. Имайки по всички тези а, наши съображения, ще предложим проекто изменения, ще продължим а, преговорите с, с докладчика, за да намерим един балансиран подход, който да насърчи държавите членки по-добре да прилагат политиката на сближаване и по-тясно да обвързват с политиката на добро економическо управление. E, господин Носок. Благодаря ви, господин председател. От името на моята група на ЕКР бих искал да подчертая колко важна е за нас ефективната употреба на инвестиционните фондове. И като не спорваме с много време, искам да се спра няколко ключови елемента. Първо, административният капацитет е тема на безкрайни обсъждания, особено в новите държави членки лошата координация и липсата на административен капацитет води до недобро управление и използване на европейските фондове. Също така не бива да забравяме дългосрочните програми в политиката по сближаване. Ако пренасочим средства от структурните фондове към новият инвестиционен фонд, това ще, ще окаже достатъчно влияние върху развитието на регионите ни. Смятам, че не програмите за бюджетни економии са причина за трудностите в държавите членки, където не са прилагани подобни мерки за на строгост. В тези държави положението не е много по-разово. Затова смятам, че трябва да приложим нови структурни реформи и мерки за насърчаване на економически растеж, които ще бъдат до истински промени. Не съм убедена, че политиката по сближаване би трябвало да е основният инструмент за преодоляване на последиците от кризата. Политиката на сближаване е инструмента, чиято цел е да сближи равнището ни на развитие. А разминаванията в това равнище на развитие не винаги се дължат на кризата и не винаги се дължат само на кризата. И Накрая в проекто резолюцията не се позоваваме на малките и средни предприятия, когато говорим за инвестиции в економически растеж и нови работни места. Смятам, че подобряването на положението и позицията на МСП трябва да бъде основа наш приоритет и ще внесе изменения в тази насока. Надявам се окончателният текст да съдържа добро и добър компромис между политическите групи. Благодаря ви. Благодаря. И последният оратор е господин Уртесун. Благодаря ви и съвсем накратко. Като цяло сме съгласни с проектостановището на докладчика. Ще внесем някои проекто изменения за доизясняване и е, за да намерим по-неутрална редакция на параграф посветен на плана Юнкер. Ще внесем също така и изменения по отношение на с финансирането на Европейски фонд стратегически инвестиции. И факта, че тези инвестиции не трябва да се е, изчисляват е, като част от е, държавния дълг за целите на пакта за стабилност и развитие, но като цяло смятаме, че подходът желан от докладчика е добър. Благодаря ви. Крайни срок за нас изменения е утре на 25 март в 12 часа, но предвид графика, с който работим за приемането на проекторезолюцията и много краткото дългократкият срок между поставянето на доклада и внасянето на, на проекто измененията, членовете на комисията бяха известени, че процедурата по изключение беше отворена на 18 марта. От тогава може да се внася проекто измененията и ще приключи от 12. Благодаря ви с това приключваме с тази точка от дневния ред и продължаваме с следващата точка от дневния ред, а именно при разглеждане измененията по доклада на госпожа Перванш Перес, разглеждане на рамката за економическо управление, преглед и предизвикателство, получихме 120 пъти изменения и давам думата на запазна на докладчика госпожа Перванш Перес. Благодаря, господин председател. 820 изменения бяха внесени по моят доклад, 520 по самия доклад и 300, които са допълващи изменения. В момента преговаряме по 44 компромисни изменения, но бих искала да привлеча вниманието ви към следното. Дискусията ще продължи по много от засегнатите е, точки, защото в измененията се съдържат много различни подходи и виждания, т.е. ще трябва да се търси наистина един междинен път и един консенсус и няма да е лесно. Заглавието на доклада е економическото управление, състояние на нещата и предизвикателства. Бих искала да ви припомня заключенията на Европейския съвет, кои, които приканят председателя на съвета да помоли четиримата, да поиска четиримата председатели да а, поведат дискусия и размишления относно економическото бъдеще на Съюза. Първо, диагнозата и а, състоянието на нещата. Първо, економическото положение в Европа в момента и последиците от него накара Европейската централна банка да реагира. Вчера това бе припомнено от а, председателя, президента на, на банката. Европейската централна банка предприе количествените улеснения и председателя на комисията програма за инвестиция за компенсиране на спада на инвестициите в Европа. Това плюс а, размера на безработицата във всички европейски страни, по-специално безработицата сред младите. Всичко това последица ли е от неприлагането или от неправилното прилагане на правилата или от несъстоятелността на тези правила и неправилното економическо управление няма е, единодушие сред политическите групи и съответно това се отразява върху, в измененията. По предложенията на комисията гъвкавостта в пакта за стабилност и растеж и по този, по този въпрос има разногласия. Като целта е да хармонизираме корективните мерки с превентивните мерки за изи клаузи, залегнали в а, пакта. А, не, не е по-лесно. Каза, че е по-лесно за страните, които в момента са под корективната клауза, но процикличните а, мерки а, от, затрудняват а, разрешаването на проблемите в страните, които са под, в корективната клауза. В а, мотив Б и параграф 16 се съдържат едни проблеми, които са трудно решими. Става дума за един въпрос, който съществува, откакто съществува Европейския съюз, т.е. можем ли да имаме обща и ясна дефиниция на а, маржовете на държавите членки в началото на, бюджет, на бюджетните е, години. Вчера зададах въпроса на председателя на ЕЦБ относно една реч, която той е произнесъл неодавна. Вчера той преповтори, че паричният стълб е почивал на стриктни правила преди създаването на Европейският е, паричен съюз и Европейската централна банка. Така че само а, силните институции могат да осигурят стабилността на този стълб. С това не казвам, че трябва да отхвърлиме правилата. Не говоря нито за най-крайните виждания по този въпрос. Правилата продължават да бъдат важен елемент от цялата финансова структура но същевременно не можем само да прилагаме правилата и да затваряме очи пред действителността. Така че аз приканвам всеки да погледне малко отвъд и да потърсиме един по-глобален подход, за да разбереме как функционира от една страна еврозоната и да имаме предварително предвиждане за бюджетното функциониране на зоната, а не да правиме констатации постфактум, т.е. да действаме както отделните държави членки в момента, в който те предварително обсъждат бюджета си. също така проблеми свързани с прилагането на свръхдефицита и механизма за свръхдефицит. Целта е комисията да, да прилага наказа, процедурите за страните, които са в дефицит, също но се изключват или не се вземат предвид страните, в които има излишък. И смятам, че това също трябва да се съотноси. Още един проблем, свързан с структурните реформи. Някои, дър... някои да, държави членки изчакаха много години преди да предприемат структурни реформи, но в крайна сметка кризата принуди абсолютно всички държави членки да приложат структурни реформи. Въпросът е обаче да видим за какви структурни реформи става дума, какъв да бъде календара и каква е демократичната легитимност. Ако смятаме, че постиженията на тройката в Гърция са успешни, смятам, че не, не виждаме действителността такава каквато е. В някои от а, измененията и в а, а, консесуалните изменения ще, ще потърсиме начин да поискаме структурните реформи да не е, водат само до намаляване на дефицита, но същевременно да се изискват държавите членки да извършат необход... необходимото за постигане на единните общи цели на Съюза, било то от гледна точка на екологията или с справяне с демографското предизвикателство, пред което сме изправени. И в третата част, предизвикателствата, пред които сме изправени, няма да се спра на дискусиите. Няма да споменавам и точките, по които а, е, не можем да постигнем споразумение, но искам само да наблегна на четири пункта. Първо, предложение, което аз, е, което не е мое, но което а, е, така бе внесено от е, Комисията по конституционни въпроси. Аз не поддържам това предложение. Става дума за член 126 на договора, който евентуално да се измени, за да позволи а, достъп до съдебно производство или обръщане към Европейския съюз. Като, примерно, държави, които е, са, прек, са подложени на прекален натиск от тройката, да могат да се обърнат към Европейския съд. Е, в качеството си на законодател не мога да приема това предложение, защото това би довело до отказване от е, а, посока, економическият ули, по който сме тръгнали. Това означава, че няма да могат да бъдат променени правилата и в крайна сметка да позволиме на съдиите да вземат отношение и да имат влияние върху економическата политика И това ще бъде и в противоречие с разпоредбите на договора от Мастрих. Аз разбирам, че някои могат да бъдат така да, да, да смятат, че би било добре Европейския съд да може да осъди или да заклейми тройката, но същевременно това е, е неуместно. Колко? Също, също така мястото на правилата в цялостната е, законодателна е, и съдебна система. Цел, целта обаче е да можем да разбереме, че само правилата не могат да урегулират и да управляват еврозоната. Трябва повече. Второ, трябва ли да предвидиме механизми, които да се задействат в случай, че държави членки не изпълняват разпоредбите или пренебрегват правилата. Трето, социалното измерение на економическия и паричен съюз. Бих искал да ви препомня казаното от Жан-Клод Юнкер. Не всички подкрепихме Жан-Клод Юнкер по едни и същи причини, но смятам, че начинът по който той вижда економическото и парично бъдеще на Европейския съюз. Той казва, че Европейският съюз трябва да разполага с функциониращ бюджет и да има да се вземат предвид социалните измерения и това е нещо, което не трябва да пренебрегваме. Да, трябва да задълбочим Економически и паричен съюз, но на основата на социалното измерение. Много от докладчиците в Сянка, но не само те, смятат, че миналото и постигнатото в миналото трябва да бъде основа за бъдещите дискусии. Да, смятам, че с блупринта, пред доклада на четиримата председатели са добра отправна точка за по-нататъчна дискусия. Но в тези три документа се, се съдържа необходимостта от а, добре а, осигурен и финансиращ бюджет, но това не може да бъде единственото и ако се споразумеем само за това, просто ще бъдем под собствените си изисквания. Благодаря на Перваш. А сега от името на... Um, Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Перванш за изчерпателното представяне. Първо, по въпроса за анализа на настоящата рамка. Това е нещо, което съм упоменавала неколкократно, така че никого не изненадва, но смятам, че трябва да отделим повече внимание и пространство в компромисния текст на тази тема. Тази рамка, която се борихме толкова усилено да построим по време на предишния ни мандат, беше приложена катастрофално в някои държави членки. И сега трябва да обсъдим този момент. Нека да сме ясни. За НП доклад, който е озаглавен по този начин, е безсмислен, ако не се направи допълнителен анализ. Преразглеждане. Това означава, че трябва да погледнем и в миналото, да видим каква е предишната рамка, но трябва да се обърнем и към бъдещето и да помислим какво можем да подобрим за в бъдеще. Но това са две взаимно свързани неща. Вие цитирахте председателя Драги. един ден след като Драги е бил тук, всеки си е харесал нещичко в неговата презентация и сега се борим помежду си, като цитираме Марио Драги. Та, има връзка между настоящата рамка и да видим работи ли или не работи, ако не работи, защо не, и бъдещата рамка на управление. Но нека да сме наясно. Ако искаме да преминем към следващата стъпка по изграждането на рамката за економическо управление на еврозоната, то тогава се нуждаем от доверие а не да прилагаме или да засилваме настоящите правила, които не водят до доверие. Това можеше да си е мой цитат, можехте мен да цитирате, но за съжаление Драги го каза преди мен. А, трябва да се получим от миналото, за да помислим какво да направим за в бъдеще. Не искам да замитаме по-трудните теми под килима. Нека да помислим и за фискалния капацитет на еврозоната. Не искаме да имаме преходен съюз. Отново нещо, което каза и господин Драги, не може да има такъв преходен съюз, което означава, че ще има постоянни кредитори и постоянни плаци а, това просто не е реалистично. И ако тръгнем по този път, засягаме основите на а, валутния и паричен съюз и на Европейския съюз като цяло. Не трябва да се стига до създаването на постоянни държави платци. На следващо място. Сега доклада а, отдава съответното значение на ниската инфлация и дефлация, а ЕЦБ обяви, че през 2017 година очаква да се върнем към ниската инфлация на 1,7-1,8, но не това трябва да обсъждаме сега. Относно гъвкавостта, в ЕНП приветстваме изяснението, което ни дава Европейската комисия. Не смятаме, че е, не е безполезно да имаме е, както стимули, така и санкции. Логично е, когато обсъждаме гъвкавостта и инвестициите, да правим разлика между двете групи държави. Относно изключителните обстоятелства и въпроса колко време да прекараме в изготвянето на списък за изключителни обстоятелства. Опасена съм, че ще ни отнеме много време да изготвим такъв списък, да изготвяме списък за нещо, което може да не се случи. А какво ще се случи? Може да се случи нещо, което не е в изготвения от нас списък. Затова се нуждаем просто от рамка да видим какво може да се счита за изключително обстоятелство или не, можем да го направим, но да правим изчерпателен списък Нека преди това да се запитаме, заслужава ли си да прекарваме толкова а, време върху нещо, което може и да не успеем да предвидим. По данъчното облагане. Да, определено трябва да говорим за данъчното облагане. За това ни хареса и работата на специалната комисия за данъчното облагане. Дали данъчното облагане е четвъртия стълб и дали данъчния съюз е четвъртия стълб на валутния, единия валутен съюз, не смятам. Погледнете договорите, вижте какви правомощи имаме в областта на данъчното облагане. Ако не няма промени в договора, не може да се стигне до такава промяна. Да, трябва да обсъдим данъчното облагане, но е друг въпрос дали това попада в обхвата на четвъртия стълб. Аз доста се съмнявам. Но ще трябва да обсъдим нещата в контекста на този доклад. Около процедурата за макроекономически дисбаланс, мисля, че проблемите трябва да бъдат решавани по-рано, а не след това да ни отнема много време да предприемаме каквито и да е мерки. Готови сме да навлезем и в по-големи подробности по темата, но като инструмент смятаме, че той е полезен. Нуждаем се от него. И на последно място, с оглед на демократичната легитимност и отчетност, смятам, че трябва да се постигне баланс между доклада и компромисните изменения, защото да, трябва да се засили а, ролята на националните парламенти, но бихме искали също така да се подобри участието на Европейския парламент при изготвянето на основните насоки в областта на тази политика. Виждам, че докладчика в Сянка е съгласен. Трябва да се подобри участието на Европейския парламент. Но същевременно, именно за този баланс говоря, като се а, предоставя независим анализ. Това исках да подчертая. Някои групи, включително и моята, предложиха да се създаде е, статута на основен анализатор. На въпроса за единния валутен съюз, смятам, че основният инструмент, с който разполагаме, ако спазваме правилото, прекалено значителни, за да бъдат оставени да фалират. Благодаря. Благодаря ви. Изключително важен коментар направихте за Единния валутен съюз, но фискалния капацитет ни дава възможност да преработим и този преходния съюз. Разбира се, економите от мащаба и така нататък ни дават идея за последствията. Не казвам, че не може да има преходен съюз, но тъй като вие а, казахте нещо, господин председател, нека и аз да отговоря, каза господа Деланге а, говорим за процент от брутния вътрешен продукт. Аз идвам от държава, която внася много повече, отколкото получава. И аз защитавам а, тази наша роля в моята държава, така е изготвен бюджета. Но ако искаме съюз, в който всеки иска да получи точно колкото дава, то тогава да си прибираме. А, говорим за еврозона и европейски бюджет който има за цел да е, прилага циклична политика. Всички експерти са съгласни, че говорим за 10% от брутния вътрешен продукт. Нуждаем се от е, такъв процент, е, защото брутния вътрешен продукт е 10 пъти по-голям от брутния национален. И аз не бих могла да се прибера в къщи и да защитавам по-различна позиция. Председателя. Аз просто говорех за позицията на Европейския парламент е, в разговора с комисаря е, Тайсен. Просто исках да кажа, че фискалния капацитет на доклада на Тайсен не е 10%, а се вписва в бюджета на Европейския съюз. Просто исках да напомня това, по което се споразумяхме по време на миналия мандат. Ауде, Заповядайте, господин Луке. Благодаря, господин председател. Благодаря много на докладчика и на докладчиците в Сянка, които работиха усилено. Много изменения бяха внесени. Но преди да навляза по същество, бих искал съвсем накратко да кажа нещичко по този преходен съюз, който упоменахте. Както казахте, господин председател, вече са на лице някои елементи за този преходен съюз, който трябва да прехвърли в европейския бюджет някои средства. Но този преходен съюз трябва да отговаря на ясни обективни критерии, без значение дали става въпрос за различните фондове като например Фонда за регионално развитие, Кохезионния фонд и така нататък. Тези трансфери могат да се изпълняват по различни бюджетни линии към различни региони. ако някои държави са задлъжняли по собствена вина и трябва да се прехвърлят средства към тези държави, то тогава ние не бихме могли да подкрепим подобен подход. Той би бил напълно погрешен. На следващо място, аз съм изцяло съгласен с критиките, отправени от Естер Деланге, а именно първата част на доклада е един вид списък. Първата част е списък, а втората предизвикателство. И ние смятаме, че първата част може да бъде изготвена по различен начин. А не просто да изброява в списък това, което се е случило през последните 10 години. Тук не говорим за пакет от 6 или 2 законодателни мерки, а за економическата и политическата обстановка – критериите е, от 3% на брутния вътрешен продукт прави се оценка на законодателството, на критериите, начина по който те са били прилагани. Това са критерии, които всеки е познавал преди да ги прилага. Така че тук просто говорим за едно изброяване на всички тези елементи, един списък, да, можем да се послужим с него, за да помислим и да разберем какви са причините за погрешните ни ходове. На следващо място. перспективите в економическата и социалната сфера. Смятам, че трябва да свеждаме нашето внимание само до управлението на кризата. Да вземем предвид економическото и социалното измерение. А да вземем предвид и управлението на кризата, т.е. как бяха използвани правилата. Ако правилата се използват по различен начин за различните държави, това означава, че тези правила просто не се прилагат. Те се прилагат по различен начин от този, по който са били предвидени. Трудно ни е да подкрепим подобен подход, защото правилата са измислени за да бъдат следвани, а не за да се прилагат различно. Всички говорим за една обща дискусия, в която трябва да бъдат включени всички, всички заинтересовани страни. Извинявам се, но това са просто ефемизми, опити да се намери някакъв изход, някакво извинение за неприлагането на правилата. По този начин се опитваме е, да намерим някакво решение, което да удовлетворява е, всички, а не това е нашата цел. Не съм съгласен с общата тенденция в този доклад, тъй като в него всичко а, почива на принципа, една голяма и обща дискусия, допитване до заинтересованите страни и така нататък. Но уважавам казаното от госпожа Деланге във връзка с понятието ownership. Да, е, по този начин националните парламенти биха могли да се припознават в разписаните разпоредби и биха ги прилагали по-точно. Мисля, че има някакво объркване във връзка с управлението на от, от една страна и е, правилата, които се прилагат в еврозоната от друга. Ако сега кажем, че правилата могат да се променят при условия на криза, ще противоречим на правилото. Много често, с оглед на постигането на компромис, виждам, че е, започваме да казваме, тя Европейската комисия трябва да работи повече от преди. Е, не смятам, че е, Европе... трябва да казваме само Европейската комисия трябва да работи повече, да положи повече усилия. Не. Искаме да бъдат заложени конкретни задачи, да е ясно да се посочат слабостите, да се каже кой е виновен, комисията, съвета, парламента, държавите членки, националните парламенти. Много е лесно да се каже, да се използват общи думи, без да се назовава конкретен виновник, конкретно действие и конкретен резултат. Много мерки се предлагат в този доклад, но те не почиват на някакъв задълбочен анализ. Непрекъснато се говори за принципа на изключението в фискалния съюз и така нататък, и така нататък. Но не виждаме никакви аргументи, които да подкрепят тези предложения. схващането, че може да има хармонизация в данъчната област в Европейския съюз, не отразява реалността. Реалността е, че данъчната политика е цената, която плащаме, за да може държавите членки да финансират публичната си служба. И а, данъчната политика в различните държави членки е различна, защото и самите държави членки са такива. Затова схващането за данъчната политика като цяло е погрешно. Относно спасяването на банковите институции с публични средства, да не забравяме, че сега изведнъж започваме по смисъл на член 125 от договора да разработваме някакъв преходен съюз, който обягва на данъчното облагване. И по този начин се позволява на дадена държава членка да поеме своята част от отговорността, но не трябва това да става чрез трансфери. Разбира се, има и положителни аспекти в доклада и в предложените изменения. Подчертава се трудността, предизвикана от задлъжнялостта. Въвеждат се а, възможности за клаузи, които да предвиждат случаите, в които може да се стигне до публично финансиране на банкови институции, които имат проблем. Тази клауза а, питам, ще се използва ли при неплатежоспособност от страна на дадена държава членка? Това, което искам да кажа е, че се нуждаем от правила. Правила, които да следваме в случай на фалит на дадена държава. Не знам дали бях ясен, но за мен това е много важно. Това е механизъм, който по-настоящем липсва. Благодаря. Благодаря, Демоксин Тойер. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kollegen. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, да не напред държа да благодаря на докладчика Перванш Перес и на докладците в Сянка. Разглеждаме един доклад, който съвсем ясно е бил изготвен от докладчик социал-демократ. Това не е обвинение от моя страна. Нормално е всеки колега да отразява политическите си виждания в досиетата, с които се занимава. И слушам мнението на колегите Деланге и Луке. Съгласен съм с тях, но бих искал да се спра на най-важният елемент за политическата група на либералите по време на първата размяна мнение много ясно заявихме, смятаме, че трябва да се основаваме на отлично свършната работа от доктор Волф Глинц през миналия мандат на парламента. Целта беше да се установят причините за кризата в еврозоната, и беше направено предложение в Комисията по економически пътни въпроси и пред целия парламент, като целта на това предложение беше да можем да действаме в бъдеще. Или казвам с други думи, да създадем една регулаторна рамка за еврозоната или по-точно да подобрим съществуващата рамка, за да няма повторения на подобни ситуации, за да не се повтори кризата. Че разполагаме с два пакета и шесто пакета и в тях има редица мерки и както каза и колегата Естер Деланге, предвиждаха се мерки и в стълбът за корективните мерки и стълба на превенцията. Какво може да правим от тук нататък? Трябва да продължим работа по този доклад, но предвид лънчето, помощ, като разполагаме, от една страна разполагаме с одобрен спрятел законодателство, а от друга страна е въпрос на неговото прилагане, който обаче все още не може да бъде оценен напълно. Ако искаме да следваме въпроса от економическа гледна точка, трябва да признаем, че измененията в законодателната рамка ще отнемат известно време, т.е. ще е известно време преди да сме в състояние да покажем по емпиричен начин дали целите, които сме заложили, са постигнати или не. И ние смятаме, че периодът остава за наблюдение е относително кратък, може би дори прекалено кратък, за да можем да направим надежна оценка на достиженията на два пакета и шесто пакета. Когато разглеждаме ситуацията на някой от страните, които все още са в криза или които трябва да осъществят структурни реформи, а не споменава за си държави, Прегледът показва, че в някои държави има много положителен напредък. И това стана възможно благодарение на измененията в регламентарният набор набор инструменти, с които вече разполагахме в Европейския съюз. В едно от измененията твърдим, че трябва да се отбележи, че средното ново равнище на държавните дългове в, Европе... в еврозоната като цяло е по-нисък или казано с други думи, целта е постигната. Не искахме да допускаме поддържане, продължаването на по-високо равнище на задлъжнявост и тази цел беше постигната. И смятам, че тази, тема, тази това заключение трябва да бъде отражено в доклада. Следващия коментар е свързан с общият компромис. В политическите дебати най-често чуваме, че Европейският съюз е, е допринесъл социалните трудности, които преживяха някои от държавите членки на еврозоната. И това са твърдения, които все по-често се чуват в политическите дебати. Ако обаче погледнем по-внимателно е, дискусиите, стигаме до извода, че има политически виждания, които не могат да бъдат а, сближени. Ние смятаме, че смятаме, че твърденията, че политиките на бюджетни економии не са а, причината за социалните проблеми в държавите членки. Смятаме, че трябва много ясно да се имат предвид причините за кризата и също така настояваме да се спазват насоките, които дадохме по време на миналият мандат, а именно, че еврозоната не е причина за кризата, напротив, тя допринесе за излизането от нея. И ще ви припомня, че а, последния път, когато се срещнахме с Марио Драги е, имаше опасност е, от много силни политически атаки от ляво и от дясно. И това е много опасно, защото ЕЦБ е независима институция и нейната независимост е от съществено значение. Председателят, моля ви да приключвате, скъпи колега. Съжалявам, господин Тоев, съжалявам, но не се изказвам по-дълго от останалите колеги. Съжалявам, но искам същото време за изказване като останалите политически групи. За момента говоря не повече от 4 минути. Ако искате да има правила, прилагайте ги за всички. Не знам с колко време да не разполагам председателя. Моля ви да се насочите към заключение, защото устен превод ще имаме още 10 минути. Искам много ясно да се уточни този въпрос. Някои от гостите в сянка имаха възможност да се изказват по-дълго или поне трябваше да се определи от самото начало колко е времето за изказване. Аз бих искал независимостта на Европейската Централна банка да бъде гарантирана има демократична легитимност за това мое искане. Договорите бяха ратифицирани от всички национални парламенти и у нези, които днес искат ЕЦБ да се подчинява на политическите насоки, забравят условията, при които беше създадена едината валута и това е неприемливо. Неприемливо е, тъй като паричният съюз не е резултат на експанзивната парична политика на някои държави членки. Моделът, който беше избран за създаването на ЕЦБ, се основаваше, например, на Холандия и Германия, а именно независима централна банка. Това беше моделът, който избрахме и стигаме до извода, че по отношение на економическата е, сътрудничество в еврозоната, някои държави членки а, е, са а, избрали държавен дълг в чужда валута, а не в евро. И в резултат на това тяхно решение Всъщност, заради това заради подобни практики в миналото националната валута беше отнета като приоритет на националните правителства и беше избрана една единна валута. Въпросът е обаче как да се санкционират държавите, които не не а, спазват изискванията в договора и какви санкции могат да се приемат срещу тях. Това беше основната цел на пакта за стабилност и развитие. И за нас групата на АОД е от съществено значение да гарантираме пълната независимост на ЕЦП. Освен това смятаме, че не бива да се стига до пълна централизация. Обедени сме, че подобно на механизма за стабилност би трябвало да има допълнение към договорите. Но най-важно е да включим и реалната економика, за да гарантираме по- висока конкурентна способност на държавите членки. По този начин върнем към економическия растеж, ще спра до тук, но ще помоля председателя за бъдеще по толкова важни въпроси да се дава еднакво време за изказване на отделните политически групи. Благодаря ви, ще се постарая. Мария, Мариза си има думата. Благодаря ви. Ще се опитам да бъда кратка. Тя смятам, че е добра идея да се гарантира на всички колеги на време за изказване и възможност на преводачите да спазват работното си време. Мисля, че имам много ясна идея какви са причините за промяната на настоящата законодателна рамка, одобрена от парламента по отношение на економическото управление. Не съм съгласна с колегите, изказали се преди мен. Защо говорим за произглеждане на два пакета, шесто пакета и економическото управление? А се оказва, че колегите тук са готови да произвеждат всичко останало, но не и това, което обсъждаме, т.е. двупакета пакета и шест пакета. Твърди се, че няма достатъчно време, за да се направи оценка на резултатите, на резултатите вече са на лице и можем да направим анализ. Според има поне три ръководни насоки. Първо, трябва ясно да заявим, че економическото управление в настоящата му рамка не функционира. Защо? Защото има недостатъчно правила и следователно трябва да проявим много по-голяма строгост при прилагането на тези правила. Втора ръководна насока Както каза и докладчикът, тя се е опитала да направи анализ на отрицателните последици от този законодателен пакет и също така начини за даване повече гъвкавост на правилата. И на трето място трябва да се поменят настоящите правила, защото те очевидно но не дават очакваните резултати. Няма да влизам в повече подробности но е очевидно, че резултатите вече са на лице и за да можем да направим анализ и преглед на тази регулаторна рамка, трябва да се основаваме на резултатите, които вече са очевидни. Някои държави членки правилата бяха прилагани толкова строго, че вече е възможно да видим резултатите от тяхното прилагане, въпреки сравнително краткият период на време, от който те се които те се прилагат. Имаме някои разминавания с докладчик, особено по втората част на доклада. Смятам, че може да се намери компромис по отношение на социалното измерение, по отношение на демократичната легитимност и процедурата за макроекономически дисбаланс. Докладчика предлага нещо положително. Тя предлага да се направи разграничение между държавния дълг, като е иницииран за спасяване на финансовия сектор, останалата част от дълга. Аз предлагам да запазим нашето предложение за намаляване на въздействието на задушевостта, но ми се струва, че в втората част на доклада могат да се направят повече усилия, особено по отношение на социалното измерение на предизвикателствата, свързани с економическото управление. Трябва да се положат усилия за постигане на компромис. Трябва също така да си направим и изводите от настоящата процедура. Аз твърдо се противопоставям на пренебрегването на катастрофалните последици от политиката на тройката. Резултатите вече са на лице и аз се противопоставям на идеята да се използват прогнози, които са положителни за бъдещето на европейската економика. И когато те се основават на данни, предоставени от институции, които нееднократно вече се прояви, провалили, като например Международния валутен фонд. Смятам, че трябва да се откажем от а, данните и анализите на МВФ, при изготвяне прогнози за бъдещето на еврозоната и напълно отхвърлям предложението на колегите преди мен, а именно Европейския парламент да се откаже от умисленето на политическите насоки и само да се съсредоточава върху процедурата и процесуалните аспекти. Не, ние сме тук за да правим политически анализ и политически дебати и да предлагаме политически насоки. Не сме тук, за да разглеждаме само отделните аспекти на процедурата. Затова аз не приемам това разграничение, което се прави между политически анализ и независим или неутрален анализ. И накрая бих искал да кажа на докладчика, че въпреки разногласията ни, които са добре известни, по отношение на преразглеждането на законодателната марка, мисля, че имаме поле за съвместна работа и намиране на компромис. Този пакет беше създаден с конкретни цели. Трябва да направим оценка на това дали са постигнати тези цели или не. И възможността да изготвим този анализ е чрез данните, с които спораме в момента. Господин Ортасон има думата. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика за извършената от нея работа и за това, че се опитала да синтезира разногласията. Знаеме, че различните политически групи имат а, свое становище по въпроси. Искам да се спра на втората група изменения или компромиси. Да, трябва да имаме хармонизирана данъчно облагане, да има европейско помощ за безработни или същевременно да помислиме всички за бъдещето на, европей... на еврозона. Знаеме, че не съществуват инструменти за подпомагане на страните, които страдат от асиметричен шок. Опитахме се през последните години да реагираме, което доведе до допълнителни проблеми и задълбочаване на кризата. Тоест, ние сме в задънена улица и признахме единодушно, че паричния съюз не е добре функциониращ. За това трябва едно по една по-голяма хармонизация и постигане на фискален съюз. Мисля, че ако искаме, ако мислим за бъдещето на Европейския съюз, няма друг изход, независимо от различните подходи и школи. Това е частта, която разглежда бъдещето на Европейския съюз. По-сложното обаче е, е оценката на а, в момента приложимите правила и резултатите, които са постигнати. Някои смятат, че правилата трябва да се прилагат и стриктно и нестриктното прилагане не е довело до резултати. Ние обаче смятаме, че при предложението на, на приложението на тези правила не а, позволява достатъчна гъвкавост за прилагане на антициклични мерки. Ни, винаги сме прилагали гъвкавост експоста, но никога екс анте. Така че правилата не доказаха своето, своята правота, те просто се като че ли само взривиха. Нито можахме да се справиме с дефицита, нито с другите економически проблеми. Така че аз и моята политическа група смятаме, че не е достатъчно да се преразгледат правилата и да помислиме как да ги подобриме, а да помислиме наистина какви са дълбоките причини и какви антициклични мерки да предвидим от тук нататък. Моята политическа група смята, че трябва едно много, много задълбочен анализ на функционирането на правилата и тяхното преразглеждане и преструктуриране. Ние сме доста по-критично настроени от докладчика по въпроса с структурни, структурните реформи. Дефлацията и, и рецесията, които последваха или които бяха производни от тези структурни реформи, са ясно ясен израз на провала на приложените мерки. И още нещо. Страните, които има от една страна страни, които имат излишък и страни, които са в свръх дефицит. И е, трябва, да се, трябва да се намери някакъв е, баланс, някакво равновесие. Същевременно трябва да се е, включат нови показатели в е, пътната карта а, показатели, които, които да имат а, много по-социален характер. Може би говоря прекалено дълго, не ще приключа много бързо. Не, не сега. Е, сега ще, ще приключа след 30 секунди, господин председател. Въпроса на за дълга. Мариза повдигна този въпрос. Трябва да се разграничи а, различните видове дългове. От една страна публичното финансиране, от друга страна задлъжността. Ние смятаме, че има много положителни елементи и сме готови да работиме заедно с докладчика за подобряване на доклада. Ще говоря от името на Марко Сурци, който е в друга комисия, комисията по контролен бюджет и не може да вземе думата. Ще бъде много кратък. Благодаря на докладчика. Но ние считаме, че този доклад не извършва основен анализ на положението. Доклада набляга на допълнителна гъвкавост, на леки промени в рамката, но ние смятаме, че самата рамка трябва да бъде променена тук, защото тя е неподходяща. Ние не считаме, че по-гъвкавото приложение на съществуващите правила е решение и кризата доказа това. Също но сме много критично настроени относно използването от инструментите за гъвкавост от страните, които са обект на превентивни мерки, защото това ще доведе до още по-големи различия и неравновесие в Европейският съюз. Ние считаме, че всички правила трябва да бъдат изцяло преразгледани, включително двупакета, шестопакета, пакта за стабилност и растеж и премахването на бюджетния. От някои държави членки са го направили от само себе си защото смятаме, че това е от финансова гледна точка една абсолютна недомислица. Ние не сме скептично настроени относно предвижданията, залегнали в програмата Юнкер. Не сме, не сме убедени, че точно че инвестициите ще ще постигнат. някакво някакви резултати. Сред, сред, средствата, които се е, влагат в научна и новаторска дейност, трябва да бъдат е, е, извадени от е, изчисляването на дефицита, това ще даде нов пластък и на частните, и на държавните е, инвестиции и също така разграничаване на фискалната политика от разпоредбите на социалния пакт, също така да се изработат социални показатели, с които да се направи оценка на социалните измерения и последици на тази политика. И демократичната отговорност на институциите и държавите членки. Всички тези мерки имат много големи последици за гражданите и Гърция е един красноречив пример в този смисъл. И, и присъствието на Европейския парламент в процеса на взимане на решение. Ние сме законните избранници на гражданите и още нещо. Да се изчислят разликите в производството, производствените разлики. Е, не разполагаме с необходимите инструменти за по-добро и по-точно изчисление. Трудно е да се направят предвиждания за БВП на потенциалното БВП, но трябва да имаме, да разполагаме с подобен инструмент, тъй като пред предвижданията са от голямо значение за, предвид, за мерките, които могат да бъдат а, взети. Благодариме на докладчика за направените усилия. Това е крачка напред, но макар и малка. Но бихме искали да се обърне повече внимание на страните, които имат излишък да се направи един подробен анализ на примерно положението на Германия, защото това води до задълбочаване на разликите между държавите членки. Е, боя се, че в бъдеще това ще се задълбочава само, така че това е един е, въпрос, който, един проблем, който из, е, изисква анализ и решение. И бихме искали по, по-голямо участие на финансовия сектор за понасяне и реш, разрешаване последиците от а, финансовата криза. В противен случай ние не бихме могли да, подчер... да подкрепим доклада. Имаме още трима желаящи да се, изгов... да се изкажат всеки един разполага по една минута. Κύριε Πρόεδρε, θα θίξω ένα ζήτημα μόνο, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Благодаря ви. Изменение 22 и 23 се отнасят до конфликта на интереси при действието на Европейската Централна банка. Европейската Централна банка не може да бъде независима валутна институция и член на тройката. Мисля, че това е пределно ясно. Това бе казано и в становището на главния прокурор господин Гайон в началото на 2015 година. Същото беше казано и в Страсбург, защото тогава в Страсбург приехме едно становище, в което казвахме, че сме взели предвид становището на генералния адвокат, а не на главния прокурор, извинете, на генералния адвокат, който е казал, че Европейската централна банка не може да а, бъде участник а, в а, а, тройката, което означава, че господин Марио Драги трябваше да престане да бъде член на тройката в Гърция. Той няма право да бъде член на тройката. Вчера имах възможност да задам въпроса на господин Драги. Попитах го кога Европейската Централна банка възнамерява да се оттегли от тройката, за да се съобрази с становището на генералния адвокат и председателят прекъсва оратора. Следващия благодаря ви. Ще говоря на английски, казва госпожа Ферейра. конкуренцията между неравните страни на единния пазар. Това няма да ни доведе до сближаване. Този аргумент бе подкрепен от на доклада и на Европейската комисия. Ето защо имаше предложение за бюджет от 5% от брутния вътрешен продукт. Така че, моля ви, нека да се придържаме към реалността, а не към някакви си простовати послания. На следващо място, когато говорим а, за това да видим какво точно не е сработило, моля ви, вижте че при някои държави се стига до загуба от 2% от брутния вътрешен продукт. И когато предлагате корекция от 4,5%, може би грешите. По текста на господин Луке. Съгласна съм, че данъчното облагане трябва да бъде обект на компромис – Доколкото разбирам, не само в моята държава, но и в други държави има някакви а, проблеми при данъчното облагане, защото определено има конкуренция между държавите в това отношение. Благодаря, господин Анеманс. Благодаря ви, господин председател. Аз пък ще се впиша в едната минута, като кажа следното. Доклада в настоящия му вид е неприемлив. Господин Луке каза е, същото и навлезе в подробности. Имаме 28 различни економики. Да, имаме вътрешен пазар, но продължаваме да имаме 28 е, самостоятелно управлявани економики. И не може за всички да има едно решение. Смятам, че политическия съюз налага подход отгоре надолу и това доведе до а, ужас в а, източна Европа. Нека да чуем Перванш Перес, казва председателя. Благодаря ви. Всички видяхме колко е важна дискусията и колко много още работа ни очаква. Доста бе казано във връзка с анализа и диагнозата. Очудвам се, че не, много от вас не се припознават в доклада, защото тук се описва економическото положение на Европа. А, Майкъл искаше да се придържаме към работата на професор Клинс. Много се радвам, защото този професор на времето получи нашето одобрение и дори с него изготвихме тези прогнози. Нека кажа съвсем накратко две-три неща. Когато Естер Деланге говори за непредвидимост на изключителните обстоятелства. Моля ви, прочетете част Н на доклада. Точно там ще намерите отговор на казаното от вас. Е, аз всъщност не разбрах много какво искахте да кажете, освен ако не смесвате изключителни обстоятелства и необичайни обстоятелства. Във връзка с данъчната област, надявам се, че ще стигнем до съгласие в това отношение. господин Тойрор и отрицателните последствия в държавите членки вследствие на политиката. Мисля, че тези отрицателни последствия трябва да бъдат оценени отново. Аз бях шокирана, уважаеми колега, когато чух, че компромисите, които предлагам, са на социалистите и демократите. Честно казано, между първоначалния текст на моя доклад и компромисите, които предлагам, има огромна разлика. Така че много ми се иска да я видите. Сигурна съм, че на следващото заседание на докладчиците в Сянка вече ще се го направил. Във връзка с гаранцията за независимостта на Европейската Централна банка. Не съм видяла нищо, нито в доклада, нито в компромисните изменения, което може да подкопае тази независимост. Единственото позоваване на въпроса за независимостта на ЕЦБ е а, това, което помена и гръцкия колега, а именно трябва да се вземат предвид трябва да се вземе предвид становището на генералния адвокат при упражняването на функциите на Европейската централна банка. ЕЦБ не трябва да участва в програмата за корекции, така че, за да се спази принципа на независимост на ЕЦБ, бихме могли да подкрепим това предложение, а именно в случая на а, спасителни програми ЕЦБ може да бъде наблюдател, но не и е заинтересована страна. Не мога подробно да отговоря на всички, защото нямаме достатъчно време. Виждам, че и момента с стимулите и санкции и свободата на действие на държавите членки, които имат излишък, има още доста работа но се надявам, че всички ние желаем да стигнем до успешен край, за да може да спазим графика, който вие сте посочил заедно с координаторите, господин председател. Благодаря ви, казва председателя. Изключително интензивна дискусия проведохме. Ще последват и последващи стъпки. Искаше ми се да взема и аз думата, но не остана време. Така че ще поговоря двустранно с докладчика, за да му представя а, своето мнение. Имаше доста а, различия, които днес може би изглеждаха а, доста а, големи, но съм сигурен, че те могат да бъдат пренебрегнати. Оставам оптимистично настроен, че Европейския парламент ще намери широка подкрепа в това отношение. Надявам се, че всички политически групи ще работят конструктивно. На председателския съвет бе казано, че ролята на Европейския парламент в този формат от 4 председатели ще бъде отразена и в този доклад, което ни дава една допълнителна отговорност поради която трябва да имаме конструктивна позиция, която да се вписва с документите, които вече сме гласували в миналото доклада на Тайсън, на госпожа Берес, но пък трябва да добавим и някои новости, защото все пак сега сме 2015 година. Благодаря ви. Знаете какъв е график. Очаква се да гласуваме на 14 април в ЕКОН. Насърчавам преговорния екип и докладчиците в сянка да работят усилено. Знам, че ще го направите на базата на днешната дискусия. Благодаря. Ще се видим отново в 3 часа с Лорд Хил. Моля всички да бъдат на време в залата, защото ще следва друга важна дискусия с комисаря Хил. Благодаря.